Имаме 6 проекторезолюции. Приключихме с обсъжданията, сега ни предстоят гласуванията. Wir beginnen mit der in der Zentralafrikanischen Republik. Започваме с положението в Централно Африканската република. Изменение едно. За. Против. Отхвърлено. Две. За. Против. Отхвърлено. Цялата резолюция за. Против. Приета. Сега резолюцията за Китай. Параграф 1 на две части. Първата част за. Против. Въздържали се прието е. Втората част за. Против въздържали се, прието е. Параграф 6, алинея 2, за, против. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте сега. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. Е. Буква F. Е. За. Против. Въздържали се. Отхвърлям. Цялата резолюция гласува моля. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приета е. А сега последната резолюция за Шри-Ланка. тук имаме обща проекторезолюция. Първо, първи параграф за против, въздържали се, отхвърлено е. Изменението, второ изменение за, против, въздържали се, отхвърлено е. Параграф 9 на две части. Първата част гласувайте електронно, ако обичате. Ама ли Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е втората част също електронно гласуване, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието. Е. Трето изменение за. Против. Не е ясно. Нека проверим електронно. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Отхвърлено е изменението. Цялата резолюция гласуваме електронно. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край гласуването. Прието Протоколът ще е наличен за следващото заседание на парламента. Ако няма възражение, протоколът ще бъде прият. Колеги, тази година беше дълга, но много интензивна и не се